Скъпи колеги, ако обичате, продължаваме с нашата работа. В очакване на госпожа Булч бих искала да изправя една грешка, направена тази сутрин. Тази сутрин в 10 часа казах че навън е 40 градуса. Съжалявам, било е 30 градуса. Не искам да започнем с работата си с фалшиви новини. А, а в момента градусите са 36, а не 40. И те трябваше да ви кажа истината. А сега ви предлагам да посрещнем нашата европейска комисарка, госпожа Булч, която влиза в залата. Jesus, what an entry! Mes chers collègues, Скъпи колеги, благодаря ти, Виолета, че си сред нас. Ще прекараме час и половина заедно, за да видим какви са законодателните проекти, каква е пътната карта и какви са последните резултати от заседанието на министрите по транспорта и кои закон, актове са в момента в ход. Знам, че Виолета е а, страш, страстен привърженик на транспорта. Тя много го обича, но има 10 минути. Хайде от мен да мине 12. А след това Координаторите ще имат думата. Нямаме много време, така че ще разполагат за една минута, а после депутатите ще могат да зададат един въпрос за една минута на комисаря. Но, но ще веднага се запишете обаче в списъка на изказващите се. Виолета, започваме с теб. Имаш думата. Благодаря. Благодаря за това, че ме поканихте в парламента още веднъж. Аз си мислих, че всички вече са в отпуск, но виждам, че сте много активни. Радвам се да видя някои познати лица. Не са много, но Знам, че най-опитните продължават да са с нас и че те ще предадат своя опит и важните послания на новодошлите. Сред вас има млади, новодошли, ентусиасти и ще се, ще се опитаме заедно да усъвършенстваме работата, която свършихме през последните пет години. Ще продължим да бъдем сътворци за следващите пет години. И очаквам с удоволствие да работим заедно до края на моят мандат, за да, да продължиме да работиме по най-важните досиета, които са от основно значение за транспорта. Вашата комисия е една от най-активните преди няколко месеца. Имаше изслушвания. Винаги в парламента дискусиите са били много а, ясни, точни, прецизни. И винаги е било удоволствие да се работи с всички е, вас. Справихме се с някои предизвикателства, но повечето все още са пред нас. Е, като че ли положението е още по-динамично. Нека да спомена някои от тях. Разбира се, промените в климата и екологичните последици от това. Вече 4-5 години говорим за това, но тези проблеми не бяха още в сърцевината на всички политики, докато сега те са вече в центъра на нашето внимание. Договорили сме се за проценти емисии. Аз наистина ви при, при, при, призовавам да бъдете смели, но същевременно и реалисти и да насърчавате всички заинтересовани страни да свършат своята работа, за да постигнем целите, които сме си поставили до 2030. Цифровизацията също е следващият приоритет който беше в центъра на нашето внимание през последните години, но цифровизацията ще дава все повече и повече възможности, за да създадем равноправни условия за всички, за да има лоялна конкуренция конкуренция в Европа и като цяло в целия свят. А, проблемите, свързани с сигурността, са, непрек... са винаги злободневни и всичко друго е на второ място, когато няма сигурност. Ограниченията на а, пазарите. Аз знам каква е вашата филос, филос, вашата философия. Независимо колко са големи проблемите, вие ще се справите с тях. И съм сигурна, че ще има и комисар, който ще ви помогне да решите проблемите все още има много предизвикателства, през които сме изправени. Опитахме се да с да, да, всичките проблеми да бъдат обединени под един чадър или под една шапка, наречена а, Транспортен съюз. А, с а, като Целта е нула замърсяване до 2300, нула пътни происшествия и нула допълнително административно бреме и административно бреме. Това са, това са нашите визии, това са нашите цели, но всичко това изисква все още много мерки. По, по време на последните години, през които работихме заеми, 49 законодателни акта бяха прияти. И на практика ние сме на първо място в рамките на целия мандат. Благодаря на всички, които спомогнаха за за изпълняване на а, задачите. 16 от 33 от тях вече се изпълняват, но 16 все още не са а, довършени и се надявам, че ще можем да го направим в рамките на моя мандат. Започнахме също така няколко кръга преговори в рамките на международни спогодби и други. Но нека да спомена и няколко досиета, особено нези, които смятаме за най-важни и най-значими. Първо механизма за свързване на Европа 2.0 и пакета за мобилност едно механизма за свързване на Европа 2.0. А на практика а, пос, пос, постигнахме частично споразумение през април. Надявам се, че ще можем обаче да довършим работата по това досие, защото знаете колко е важно да продължат инвестициите в областта на транспорта, защото спрели транспорта целият модел и се, се срива и а, конкуренцията а, страда. Също така през последните 4 години и половина а, направихме на 7 последователни а, процедури за проекти и всеки път имаше все повече и повече, т.е. има много готови проекти, които а, ще бъдат, а, могат да бъдат а, реализирани. Също, също времено обаче положението за сухоземният транспорт до никъде не е стигнал. Много са тежки преговорите. но нещата могат да върват напред. Радвам се, че финландското председателство а, ме увери, че, че те са готови да организират а, тристранни преговори в момента, в който вие сте готови, за да можем да постигнем резултати по пакета мобилност. Разбира се, може и да се усъвършенстват някои аспекти, за да а, помогнем на а, някои, някои региони, които са в по тежко положение. Необходимо е да създадеме една а, истинска добра рамка, за да, за да можем да, да подобриме работните условия на шофьорите на тежкотоварни автомобили. Наистина има нужда от тях. Необходимо е да привличаме млади хора. Комбинирания транспорт ако завършиме бързо преговорите по пакета за мобилност номер едно, ще можем да преминем към комбинирания транспорт. Така че това е още едно още една причина, поради която трябва да приключиме преговорите по транспор, по транспортния пакет. Не съм, не съм, не съм, не съм доволна за начина по който работихме по комбинираният транспорт, резултатите, които постигнахме, рамката не е добра. А този вид транспорт е тясно свързан с промените в климата и за това трябва да подобриме е, нещата. През юни ми, министрите на транспорта приеха общ подход към е, електронната информация за превоз на товари. И вчера се срещнах с финландското председателство. Мисля, че и вие днес ще се е, сте се срещнали с тях е, и се договорихме това досие да бъде приключено до края на тяхното е, тяхният мандат по време на тяхното председателство, защото това ще доведе до 27 милиарда економии до 2040 година. През юни е, също така съвета разгледа и други важни проблеми. Смятам, че някои от тях ще бъдат, ще бъдат разработени по време на а, е, финското председателство. Едното е за пътните такси, така наречената евро а, е, винетка, а, раз, разгръщането и довършването на проекти е, по транспортните коридори. Е, подготвяме и нова рамка за ускоряване на административните процедури, свързани с транспортните коридори, за да може да приключиме с тяхното изграждане до 2030 година. Е, също така за автомобилите под найем, автомобили, автомобилите на лизинг и проблемите свързани с а, сигурността. Тук сме изправени пред много предизвикателства и този проблем наистина трябва да бъде решен, но европейско ниво и също така защитата прав, правата на а, пасажирите. А, финското председателство иска да работи по този въпрос и наистина да приключи с досието до края на мандата си. Няколко думи за евровинята. Има раз... Понякога има доста различни тълкувания за това, което искаме да постигнем и което не искаме да постигнем. Виждали, виждали сме го в пресата обществеността изисква от нас да намалиме емисиите и да а, решиме е, проблемите свързани с замърсяването. Евровинета може да бъде едно такова решение. Знаете, че преди 4 е, преди 4 години излезахме с едно изследване относно последиците от екстернализиране и интернализиране на разходите, но още веднъж искам да ви повтори и моля, кажете го на вашите избиратели. Радвам се, че наистина вървиме напред в по посока намиране на решението за е, редовните е, прекосяващи границите и работещи от другата страна на границата. Е, сега набърза няколко, няколко думи за въздухоплаването. Знаете, че нещата са, са в, в ход. Постигнахме е, договорености по някои е, споразумения, но същевременно не можем да ги, да ги е, приложиме в момента, както и разпоредбите свързани с единно небе и то заради проблемите с Гибралтар. Мога да ви кажа, че всяка, всяка година губиме поне 2 милиарда и 8 500 милиона от това, че не можем да прилагаме разпоредбите залегнали в това. Но необходимо ни е, е единство в съвета, а проблема с Гибралтар не е решен. Така че в крайна сметка целият е, целият портфел е в ръцете на политиците и се изисква политическо решение. Така че много ви моля, помогнете ни да е, потърс, да, да, да упражниме е, натиск, за да постигнем решение. Аз мисля, че изразходвах времето, с което разполагах но самия факт, че днес тази зала е тъй пълна, това означава, че транспорта е отново на дневен ред на, напред и че това означава, че е, нашите проекти и работа ще бъдат успешни. Благодаря ви. Благодаря ви, Олета, че ни припомни основните теми, които сякаш непрестанно се повтарят. Пословутият пакет за мобилност, т.е. условията на труд на водачите на тежкотоварни превозни средства. Няма да пренебрегнем този проблем. Имаме истинска воля да се намери решение. Съвета има своя позиция, парламента трябва да постигне обща позиция и независимо дали ни се харесва или не, ще започнат преговори на следващото задане с, с координаторите ще, си бъд, ще определим и графика. Припомням ви, че се наложи да променим някои от докладчиците и докладчиците в сянка, защото някои от колегите вече не са членове на парламента, което е съвсем естествено и се надявам да можем възможно най-бързо да започнем преговорите. Второ място, както с право казахте, госпожо Бурч, не можем да си позволим повече да губим време с по текстовете, които отдавна са някъде по чекмеджетата и по които Европейския парламент има позиция. Евровинетката е един от инструментите за борба с измененията в климата. Това е конкретна мярка, която може сега да вземем. И мисля, че не споменахме достатъчно въпроса за прехвърлянето на превоза на товари към, жел... към железопътните линии. Друга тема, която явно мисля, че не обсъждаме достатъчно, е туризма. Трябва отново да върнем в програмата ни за работа устойчивия туризъм, а не големите круизни кораби, които ам, вече ам, не зна, които вече че по никакъв начин не могат а, да ам, посещават пристанища като Венеция, например, които са напълно заляти от туристи. Тези круизи вече са, са се превърнали в плаващи градове и това е неустойчиво и недопустимо. Не бива да забравяме и сектора на морския транспорт, защото той също има своето въздействие върху околната среда. По отношение на въздухоплаването ще искаме същото, както по пакет за мобилност. Тоест искаме пакет за въздухоплаването с социално измерение. Недопустимо е в нискотарифните компании, стюардесите и пилотите да работят при неприемливи условия. Едновременно с това е крайно време сектора на въздухоплаването да започне да участва участва активно в усилите за намаляване на мисто от въглероден диоксид. И накрая ще повторя нещо, което казах тази сутрин много ясно. Правата на пътниците са неоспорими и няма да отстъпим от тяхната защита. Както каза господин Кофе, интермодалността понякога е съвсем естествени и ефтини мерки, като например достатъчно място за пешеходците или специ... специални места за велосипеди в влаковете. Нашата позиция е много ясна. 8 места за велосипеди в влаковете. Не едно или две, не някакви неопределени бой, а 8 места и друга тема, която не споменахте, но която представляваше една от важните теми, която обсъждахме с предишния мандат, е Брексит. Предстои, всичко се развива много бързо, предстои не, непосредствено това събитие, така че трябва отново да започнем да преговаряме и за въздухоплаването, и за морския транспорт. Имам, трябва да се опитаме да предвидим какво ще се случи, да вземем предпазни механизма комисията, която предвижда и взима предпазни мерки. Следващия важна тема е бюджета. Трябва да продължаваме да се борим, за да запазим бюджета и преди всичко, за да прехвърлим бюджетните средства към приоритетните за нас теми, защото гражданите очакват от нас конкретни мерки. И тъй като говорим за конкретни теми, ви предлагам да зададете сега въпросите си. Започваме с госпожа Телър за една минута. Много ви благодаря. Добър ден, госпожо комисар. От името на НП бих искала най-напред да ви благодаря и на вас лично и на, свърш... на целият екип от Генерална дирекция МУВ през последния мандат. Успяхте да постигнете много, макар обстановката не винаги да беше възможно най-благоприятната. Все по-често Комисията по транспорт се занимава с социални въпроси. Не ни разбирайте погрешно. Това са много важни теми. Действително не бива да ни отклонява вниманието ни от съществените въпроси. Нека да работим заедно с колегите от Envy и Ample по тези теми. Нека тук в тази комисия да се съсредоточим върху темите, които наистина са свързани с транспорта и туризма важни теми като правата на пътниците или разпространението на слотовете изобщо не бяха достатъчно засегнати. Работи се по подиято за ЕАСА и за единно европейско небе, така че нека наистина да се върна към тези досети и да се опитаме да завършим работа по тях възполз... разполагаме с златна възможност да го направим, нека да се възползваме от нея. Междувременно, нашият председател много активно настоява за екологизиране на транспорта и като представител на най-голямата политическа група мога да ви уверя, че ще намерим по-добро равновесие в бъдещата ни съвместна работа. Благодаря ви. Благодаря ви. Припомням ви, че в мандата на новата председателка на Европейската комисия основният приоритет е климата. Така че тя споделя малко моето виждане и се радвам, че най-голямата политическа група, именно НП, също изпраща посланието, че климата е най-големият проблем в момента. Господин Ерток, имате думата. Thank you very much. Много ви благодаря. Една минута ли имаме или две? Да разпочне само една. Той изобщо не си струва тогава да задавам въпрос. Но все пак, госпожо Булт, бих искал да се възползвам от тази възможност да ви благодаря от името на групата на социалистите за работата, която свършихте през последните 5 години. Мисля, че към края на мандата наистина работихме в... като истински екип. Имам няколко въпроса и една критика. Ще започна с критиката. Първо бих искал да ви припомня решението на съда по по таксите за лични автомобили в Германия. Въпросът ми е свързан с следващия проблематичен проблем между Бавария и Австрия. Знаете, че Има проблеми с а, тежкотоварните автомобили в района на Алпите. Имате ли някак... Подвиждате някакви мерки? Следващия ми въпрос е свързан с а, трансевропейски транспортни мрежи. През последния мандат не, не свършихме много работа в тази област, защото беше цепи момента да приложим първото поколение. А, сега съм докладчик за периода 2021-2022 година. Това е първият а, момента, в който може да предвидим реални реформи. Също така 11,5 милиарда евро за, за механизма свързан на Европа 2.0 е прекалено малко, малък бюджет. Може ли по някакъв начин да увеличим предвидените средства? Благодаря ви. Благодаря, господин Диас има думата за една минута. Благодаря, ще ти скажа на испански. La intervención de mi grupo Мата, ние няма да питаме нищо на комисарката. Искаме само да й благодарим, да й благодариме за това, което бе клад направила, за усилията, които положи и във всеки един момент и да й каже, че моята политическа група, която е третата по големина, ще направи всичко възможно – да се постигнат широки договорености с всички политически е, групи. Знаеме, че документите са чувствителни, че проблемите са чувствителни. Някои в момента се обсъждат, други ще дойдат в бъдеще, но ние ще направим всички. И. И. Кажете ни обаче, ето за да ви задам един въпрос Кое най-много ви удовлетвори по време на вашата работа и кое а, смятате, че беше най-добре лично за вас, най-благоприятно, най-приятно по време на вашия мандат? Господин Ко. Е, е, Благодаря ви, госпожо председател. Добре дошла, госпожо комисар, е, днес сред нас в много отношения е настъпил момента да се замислим какво свърши Европейската комисия през последните 5 години. Ако погледнете какво се случва в Европа тази седмица, вероятно ще продължаваме да сме свидетели на рекордни температури. 41 градуса беше температурата вчера в Франция. Възможно е в Обединеното кралство температурата да надвиши 38,5 градуса в Обединеното кралство. Ако не се лъжа тук в Брюксел, температурата е над 36 градуса. Междувременно забелязах, че генерална дирекция ИНЛО ни предупреждава за влушаване на качеството на въздуха в в Брюксел и ни съветва да избегнем ползването на лични автомобили и да сме особено предпазливи, особено представителите на по групи, т.е. възрастните хора и децата. И в този контекст смятате ли, че свършите достатъчно, за да предприемете мерки за борба с на климата или за подобряване, за борба с замърсяването на въздуха в градска среда. Защото знаем, че около 100 хиляди милиарда евро са разходите, свързани с транспорта в Европейския съюз, които са огромни суми. И тук се задава един идеологически въпрос, а именно въпросът дали Европейския съюз в оптите си да, да изгради единния пазар и да улесни транспорта не е допринесъл за влушаване на емисиите от от парникови газове в Европейския съюз. Така че Бих искала, бих искала да чуя вашето мнение по този въпрос в края на мандата ви на комисар. Благодаря ви, ще ви помоля да спазвате отреденото ми време за изказване. Господин Хайдер има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Ще се изкажа на немски. Като австрийски депутат, Смятам, че дискусията за евровинетката е много важна. Става дума за ефективното предвижване на тежки, тежкотоварните автомобили. Трябва да продължим с усилията за подобряване на системата. Директивата предполага обаче допълнителни разходи, както за фирмите, така и за гражданите – и затова, госпожо комисар, ще ви попитам какво мислите за текста с измененията на парламента, който предполага изключване на личните автомобили? Смятате ли, че той ще бъде прият? И кога? И освен това, тахографите като част от пакета за мобилност кога според вас е, ще може е, да влязат в е, сила най-вече и влизането на мобилните телефони, на приложенията за мобилни телефони, за кога ги планирате? Господин Робен, си за една минута. Благодаря ви. Най-напред бих искал да ви благодаря, госпожо комисар, за работата, която свършихте през последните пет години работихме в добро сътрудничество по някои въпроси. Имахме и разминавания, като например пакет за мобилност, който вие искате да вършите възможно най-бързо. Едновременно с това бих искал да ви припомня какъв е настоящият нещо положение с пакета за мобилност. Беше приключена на работа по него в предишния мандат, но при пълно нарушение на правилата. Също така си мечтаете за за транспорт с нулеви емисии през 2050 година. Може би си представяте и Европа без тежкотоварни камиони през 2050 година, но междувременно това, което предвиждате е огромен брой пътувания на тирове без товар, на празни тирове из цяла Европа, например, връщащи се, връщащи се към Латвия и други държави в периферията на Европейския съюз. И аз наистина се опасявам, че с този пакет сме поели в погрешната посока. Председателят на Европейската комисия все още не е решила как да подходи към договореният от предишнията мандат подход към пакет за мобилност, но това е проблем, който вероятно ще се реши на равнището на координаторите през септември. Благодаря ви. И аз ви благодаря, господин Зене, че Контура има думата за една минута бих искала и аз на свой ред да ви благодаря и да ви приветствам с добра дошла. Да ви благодаря за работата, която свършихте през последните 5 години. Споменахте пакета за мобилност, който действително е много важен. Ние също смятаме, че този пакет е важен. Всъщност всички преговори, които водихме в продължение толкова дълго време не бива да останат без всякакви резултати. Предвидените в пакета разпоредби не само допринасят за подобряване на условията на труд на водачите, но също така подобряват и сигурността на движението по пътища. Затова нека да подновим преговорите, за да не продължаваме с това забавяне и се радвам, че вие поемате ангажимент в това отношение. А по отношение на климата, действително климата е основен приоритет за нас, както казахте и вие самата, както казаха и редица от колегите. като в сърцето на цялостната ни дейност би трябвало да е човека. Така че имам един въпрос към вас. В рамките на целият този дебат за калоросъобразния транспорт, във всеки един момент трябва все пак да поставим в сърцето на този, на този подход човека. Няма ли опасност тези мерки да доведат до допълнително обедняване на най- уязвимите, дали не трябва да се предвидят някакви компенсаторни мерки за тях. Госпожо Булч, много въпроси има към вас. Имате думата. Much, мадам. Да, благодаря, госпожо Карима. Много важни въпроси бяха зададени и е, за мен ще бъде удоволствие, ако мога да дам допълнителни обяснения ние вече очертахме основната и цялата рамка. Първо, госпожо Талер, аз ще бъда първата, която ще скочи до тавана от щастие. Ако можем да разрешим въпросите, свързани с въздухоплаването, с Гибралтар и споразуменията, които са постигнати, да започнат вече да се е, прилагат. Да, е, по отношение на Брексит е, нещата е, не са ясни. Скоро време ще има вече крайен резултат. Ние се надяваме по пътя на дипломацията да осигурим едно безпроблемно бъдеще на въздухоплаването но повярвайте ми, ако можем да използваме естествено системата, за която говорите, аз ще бъда много щастлива. Мерките за екологизиране на транспорта. Много от вас се спряха на тази тема. Когато започнах е, работата си като комисар, е, не се тревожихме чак толкова много. Преди пет години е, ситуацията бе съвсем различна от днешната. Но от тогава ние се опитваме да използваме всички възможни средства, за да тласнем напред екологизирането на транспорта. И 80% от всички инвестиции през предходния период – са насочени към ЖП транспорта, към корабоплаването, като по-чисти екологи, по-екологични видове транспорт. Повечето от инвестициите действително ще бъдат по чапката на екологичните мерки. И а, в това отношение до 2050 година ние сме си поставили за цел а, постигане на а, нулево замърсяване а, и а, други нулеви стойности, свързани с климата. Енергийния съвет съюз предполага търсенето на а, различни видове а, енергоисточници а, и а, за това ние а, насърчаваме развитието на альтернативните горива, търсим съфинансиране за инфраструктурно развитие по отношение на транспорта на тези альтернативни горива. Има амбициозен план и за CO2 е, е, стандартите е, за лични автомобили, но също и за товарни автомобили. Много амбициозни са плановете в това отношение, които през този мандат на комисията успяхме да подготвим. Надявам се, че ще се продължи по този начин. Очакваме намаляване до 40% от вредни емисии през следващите години и може би процента дори ще бъде по-висок до 60%. Надявам се, че транспортът ще продължи така, развитието си по пътя на екологичните мерки и търсенето на чисти решения от екологична гледна точка. Много важно е, е по отношение на ЖП транспорта е, да е, си дадем сметка, че инфраструктурата трябва да се разгърне изцяло. 14 000 с е, националните разпоредби, които ще бъдат заменени от 1600 е, до края на годината. Така че е, ние по този начин всъщност се опитваме и трансгранично да решим проблемите и чрез трансгранични проекти, за да подсигурим оперативната съвместимост на ЖП транспорта до 2030 година европейският транспорт се нуждае от вашите усилия, от вашата работа, от работата на всички нас. Градската мобилност 2600 града се свързват в момента в една система, на която се субсидира по линия на европейските фондове във връзка с проектирането, планирането на транспортна инфраструктура. Колегите питат как точно ще се изпълнява тази амбициозна програма. Аз обещах още в началото на моя мандат е, да няма е, толкова е, така, разнообразие по е, отношение на франчайзинга на национално равнище, да се опитаме да е, намерим някаква обща формула, която да реши е, нещата. Именно европейското решение в крайна сметка ще бъде от значение за е, транспортната инфраструктура и за подобряване на условията е, на обществения и личния транспорт е, е, в градовете на Европейския съюз. Много се надявам, че е, с мобилност едно, ако приключим до края на годината, ще мога да си отида с, у дома с задоволство, че съм свършила нещо, което е важно. Междувременно направихме доста действия на празен ход е, много ви моля обаче, е, работете е, по време на преговорите така с съвета, че да може да се постигне споразумение и това ще бъде изключително важно за всички части на Европа, за Централна, за Източна, за Западна, Южна, Северна. Надявам се, че с общи усилия ще постигнем компромис, така че всеки да бъде доволен от резултата комисията е, вече премисля някои промени. Е, да, е, генерална дирекция МУВ търси начин да се подобрят нещата и по отношение на правата на пътниците, интегрирани билети, е, мултимодални е, е, билети, всичко това, т.е. билети за различните видове транспорт, всичко това в крайна сметка ще бъде предоставено като резултат от усилията ни в тази област. Тирол голям проблем. Много членове на е, засегнатите, пряко засегнатите страни са заинтересовани да се реши проблема. Е, ежедневно е, виждаме задръстванията и опашките в прохода Бренер. Търсим решения, търсим начин да се сближат позициите на държавите. Те се опитват да намерят общ подход. Оценяваме предложението на Австрия, което вече е внесено изпратихме и писмо с молба за повече детайли, за повече конкретни данни във връзка с внесеното вече предложение на Австрия. Така че надявам се, че скоро ще има една по-положителна едно положително развитие. Пътните такси по Бренер, коридора Бренер, също е тема, с която трябва да се занимаем много активно и се надявам, че ще има скоро добри резултати. Но в момента ситуацията в Южен Тирол действително е трудна има альтернативи, е, които е, могат да се предложат е, докато не приключи строежа на, на тунела Бренер. 2027 година е предвидения край на проекта. Аз много се надявам, че междувременно вече ще се споразумеем по альтернативните предложения, които правим и ще можем в крайна сметка да решим е, големите проблеми, както за гражданите, така и за превозвачите на товари. Да, а, може би приключихме с времето, което ми е отделено. Не, е, морските емисии е, от корабоплаването. Да, вие ме помолихте още в началото да кажа нещо повече по този въпрос. Работим системно по тази тема през последните три години. Проведохме срещи и разговори с всички заинтересовани лица по замърсяването, дигитализацията, опростяване на правилата, стратегическите планове за бъдещето, декарбонизацията в морския транспорт е, е едно от е, големите постижения в глобален аспект. Е, както по отношение на авиацията, така и тук ние се нуждаем от глобални решения е, корабоплаването трябва да бъде декарбонизирано и то не само по отношение на CO2, е, е, но по отношение на всички замърсявания до 50% до 2050 година. Ние дори смятаме, че трябва да се поставят и много по-амбициозни цели. Това е нещо, което трябва да имаме предвид. На базата на технологичното развитие смятаме, че можем да постигнем и повече. Така че корабоплавателните дружества трябва е, да спазват правилата и е, да имат предвид и решението на едно гише, е, един едно гише, което говорим е, е, многократно вече е, с заинтересованите лици, лица и бизнеса от морския транспорт, от авиацията. Така ще имаме много повече е, контрол и върху потреблението и ще можем да изградим и съответните е, решения е, на европейско равнище. И след като ние се споразумеем на европейско равнище, ще можем да насърчим вече и третите държави да участват в системата, която възприемаме. Естествено, по отношение на таваните ще мислим естествено и за стимули, за начини да насърчим сектора. Благодаря, госпожо Виолета Булш. Много, много сте, многобройни сте и ако говорите по-дълго от една минута, просто ще ви спра микрофона. Госпожо Билбао, първо вие. Скъп. Благодаря. Благодаря за свършената работа. Знам, че много пъти си се чувствала много самотна, защото а, не, държавите членки, правителствата не, ти, не бяха за теб, не те подкрепиха. А, много пъти си се чувствала сама, но ти продължи без да спреш съю, транспортен съюз, пакет за мобилност. И, и, и аз получавам много писма от Расала. И всички казват, че е добре да има някакъв пакет за мобилност, отколкото да останем с нула и да започнем от нула. Так, искам да те питам какво мислят държавите членки по този е, въпрос. Смятат ли да продължат или има някои или дори някакво мнозинство, което мисли да почне от нула? Край, минутата мина. Господин Данилсън. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисара. Аз а, говорихме и за комбинирания транспорта и за мобилността и ние казахме какво мислим по това. Но сега три, три въпроса казахте. Вие три приоритета. А, искам да питам каква е стратегията и какво е подготвила вашата генерална дирекция по тези три проблема за следващата комисия. Господин Фарандино. Благодаря, е, госпожо председател, госпожо комисар. Аз съм нов член на тази комисия. През през последните дни видях каква е същността на работата в Комисията по транспорта. Виждам и колко е трудно да се приключи с досията, които са от огромно значение както за отрасла транспорт, така и за околната среда. Ще бъда много кратък. Аз а, споделям абсолютно казан, всичко казаното от нашата председателка, която каза повечето от нещата, които аз исках да кажа. И ще задам обаче един така глобален въпрос. От 90-те е, години енергийния сектор, земеделието, гражданите направиха усилие и емисиите се намалиха с 20%. Защо обаче в транспорта това не стана и какво прави комисията за това, господин Флево? Ево. Извинявайте, аз го произнесах по-френски. Цитке, Виолета вама и хвала на свему што сте радили. Аз съм нови. Добре дошла. Добре дошла и на добър час на нашия комисар. Аз съм нов депутат в Европейския парламент, но разговарях с други и всички казаха какви са проблемите. вашият при приемник ще трябва да поеме от много ни много тежки отговорности. Един въпрос, който не е свързан само с работата на тази комисия, но и на други. Казахте, че, че транспорта е двигател на економиката. в областта на кохезионната политика, да речеме в какви транспор, какъв транспорт трябва да инвестираме, за да движиме напред е, кохезионната политика. Следващият. Госпожа Депарне, имате думата за една минута. Да, благодаря ви, е, госпожо Булч. Вие сама споменахте, че в началото е, на вашия мандат е, ситуацията била различна. Нещата вече се променят по отношение на мобилността. Става дума и за екологизиране, за по-чиста планета, естествено и за ефективност, и за много други неща. И е, ето, че сега е, е, новия състав на комисията ще трябва по друг начин да подходи към нещата. Така че в рамките на пакета мобилност да можем да постигнем не само целите на Париж, което беше основната цел при предишния или до сегашния мандат, но и какво ще направим освен екологизирането в рамките на транспорта. Какво ще стане с големите проекти, да кажем, които може би не водят до голяма полза по отношение на въздухоплаването? Има такива. Е, бихте могли на базата на вашия опит сега да подготвите някакви съвети за следващия състав на комисията, за да действа по-бързо и ефективно. Господин Финанца, къде сте? Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, аз съм нов член на Европейският парламент, макар и да съм работил с господин Калас, вашия предшественик, тъй като бях депутат до 2014 година. Искам да ви задам един въпрос свързан с Италия и въпрос с свързан с Средиземноморският коридор. Чухме, че с една година закъснение италианският министър-председател най-по- най-после е, е разрешил а, а, е, тун, е, изграждането на тунела. Що отнася до коридора, разбрах, че комисията ще се финансират с 60%. Какво очаквате от италианското правителство по този въпрос и в този проблем? Господин Борджия. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря ви, че е, отговорихте на някои въпроси, свързани с е, тунела Бренер, който е, сам по себе си генерира около 9% от БВП. До, до къде са стигнали строителните работи? И второ, какво предвижда комисията, освен преразглеждане на директивата за комбиниран транспорт, за създаване на мултимодални платформи и е, по-добро използване на логистичната верига за правилното насочване на потоците и докол, какво ще направите за намаляване на разходите на операторите. Госпожа Новак. Много се радвам, че мога да а, ви задам въпрос на словенски. Не искам да ви критикувам този път, но ще ви задам няколко въпроса. Гов... Говорите за 49 законодателни акта или инструменти които бяха одобрени. Кой е най-полезният за европейските граждани и кой от, от кой се, се гордеете най-много и към който сте е, допринесли най-много? Най-вероятно словенската общественост ще ви зададе този въпрос. И второ, трето, какво ще посъветвате славенското правителство в областта на транспорта? Да инвестира в ЖП транспорта ли? Защото е, е много остаряла целият транспорт. Благодаря но все пак не, нека, нека, нека всеки да иска е, съвети за всяка страна, отделна страна. Нека първо е, да, да говорим за общо европейски проблеми, а, а след това можете да разговаряте на двустранна основа, господин Оливие. Благодаря, госпожо председател, госпожа комисар, говорите за транспорта, за екология, да, право. Вярно е, им, имаме нужда от еко-отговорен транспорт. Но вие също времено казвате, че ако спре транспорта, модела ще се срине. А, да, за, потреб, за потребителското глобал, глобализирано общество, такова каквото го приемате и го искате. Вие необходимо е не, само повече транспорт, но ние трябва да развиеме един друг модел. Ние е, привилегироваме местното. Не смятате ли, че има друг модел от този, който изисква все повече и повече транспорт? Госпожа Грабини, мислихте, че съм ви забравила. Благодаря. Госпожо комисар, аз искам да ви поздравя за свършената работа. Мисля, че вие бехте най- а, вие винаги бяхте най-отзивчива, най отзивчива от всичките комисари. Вие отговорихте на всички мои писма. Да, няма да повтарям вече казаното. Имаше постигнати резултати, имаше и закъснения. Но остана пакета за мобилност. Кажете ми, честно, най- най- най-добрият метод ли беше приложен? Не говориме тук за политически е, виждания и така нататък. Но от техническа гледна точка това ли е най-добрият пакет, който трябва да се е, разглежда на тристранни преговори? Дали ще да е най-добрия за конкуренцията? Дали ще се осигурят най-добрите трудови условия? Дали, дали е, ще отнеме дъмпинга? Кажете ми. Аз не го вярвам, но кажете. Госпожа Лешон, тъй не искате да вземете думата. Господин Енсли, имате думата за една минута. Благодаря. Мога ли да ви попитам от тук нататък езика, който се използва от комисара да, да бъде спешно неотложни екологични промени, неотложни мерки за здравето на хората, екологичен хаос, неправомерно използване на ресурси, неустойчиво използване на ресурси, свръхпотребителство. Аз е, просто се очудвам и съм шокиран от а, а, а, речника, който се използват Казахте да сме смели, аз ще бъда смели. Дали наистина този, който замърсява плаща, дали наистина е, дър, дър, държавите членки правят това, което трябват. Но много ви, много ви моля, накажете на ръководителите на държавите да използват правилните думи, за да отразят действителността в облака на промяната на климата. Благодаря за това емоционално изказване. Сега ви давам думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожа комисар. През последните години Европа направи много за усъвършенстване на транспортната инфраструктура и за до за довършване на основните транспортни оси до 2030 година. Но много малко внимание беше обърнато на регионалните и малки пътища. Разбирам, че те не са от общоевропейска компетентност, но не може ли по някакъв начин да използваме средствата в рамките на инфраструктурните проекти, като се интегрира цялостно един регион. Мисля, че наистина ще постигнем много съвършен, много по-добри мрежи, защото инак ще има отлични резултати до 2030 година, но не и по малките на регионални пътища. Може би това трябва да бъде предложение за следващата комисия. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, говорихме а, е, един скандал по отношение на ФУНК. Е, имаше е, и правен акт, който в крайна сметка се провали. Имате ли ново предложение или ще оставите този въпрос да се решава от е, е, следващия комисар по транспорта? Благодаря. Господин Новаков, имате думата. Ще бъда кратък, госпожо комисар председател. Благодаря, госпожо комисар, за свършеното през последните пет години. Радвам се, че този дебат се провежда след изборите, защото дойде време за да решим въпроса, свързан с мобилният пакет. Защото преди това просто е, можеш, нещата можеха да бъдат тълкувани по разни начини. Но аз мисля, че някои от спорни проблеми просто трябва да бъдат оставани на сти, като а, примерно връщането на празните камиони, а, като, които същевременно продължават да бъдат замърсители. Това ни разделя в момента и същевременно мобилният е, пакет блокира някои други досиета, като комбинираният е, е, транспорт. Аз съм докладчик от името на НП по тази тема. И аз съм също член на ЕДВИ и мисля, че трябва да продължим да обсъждаме транспорта, дори когато вън е много топло в разгара на лятото. А, искам да ви кажа, че транспорта се обсъжда тук в Комисията по транспорта, а не на друго място. Госпожа Гарсия, имате думата. Благодаря, госпожо председател, благодаря, госпожо комисар, за извършената работа през тези години. Аз съм нова тук, но съм тук за да работя по този пакет. Ще работиме за декарбонизиране на транспорта, за всичко, което не е довършено и не е направено за работещите в този сектор и цифровизацията и автоматизирането на сектора, както каза финландското председателство, това ще е много важно. Цифровизация и Автомат, автоматизиране обаче трябва да бъдат придружени от, едно, от един справедлив преход, в който трябва да бъдат взети предвид всички аспекти. След. Благодаря ви, госпожо председател, благодаря ви, госпожо Болт. През 2015 година беше прият съобщение, посветено на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 велосипедното движение, като целта беше то да се включи като реален вид а, транспорт, а, че, за да се намали броя на загиналите по пътищата велосипедисти и за да се засили, а, за да се увеличи движението с велосипеди с 50% до 2300 години. Имаше и много интересен документ, т.е. стратегията за велосипедния транспорт в Европа от, на Международната организация на велосипедистите. Така че въпросът ми е, има ли все още място за тази стратегия за велосипедите в Европа? Има ли някакъв сериозен напредък през последните 4 години? И другият ми въпрос е свързан с а, безопасността на движението по ам, пътищата. През 2017 година 26 000 души са загубили живота си по пътищата в Европа. Каква е позицията ви в това отношение? И последният ми въпрос е свързан с смяната на часовото време. Мнозина хора ме питат какво ще се случи с това досие. Благодаря, госпожо Мес. Госпожо Тинк, имате думата. You, Благодаря госпожо комисар. Смата ви, признавате, че ни чака огромно предизвикателство, а именно да, да изпълним визия 0 до 2050 година. И въпреки тази наша инициатива, емисиите не спират да се увеличават. Казахте, че имаме нови предложения и въпреки с тези нови предложения, все пак и ни липсва 40% до достигането на тази визия нула. Така че се питам, имате ли някакви... Съжалявате ли за нещо, нещо, което не беше постигнато по време на вашия мандат? И съгласна ли сте с мен, че за да успеем да постигнем тези цели, трябва да започнем да се замисляме за нуждата от, авто... от градове без автомобили и да се замислим за фактът е, че карането на колело и ходенето пеша и изобщо нареченото активно движение, активния транспорт, трябва, може би е начинът да се преодолее това разминаване между постижението и това, което прави в момента и целите ни. Grazie, Presidente. Perfetta ла пронунча e benvenuta. Благодаря ви, госпожо председател. Добре е дошла сред нас, госпожо комисар Бурчо. Присъединявам се към колегите, изказали се преди мен. Радвам се, че италянското правителство най-накрая даде окончателно зелена светлина на проекта за тунела Торино-Лион не само заради важното значение на този тунел за региона, но и защото ще има важна връзка с механизма за на Европа 2.0 и този проект също има стратегическо значение за региона. Аз идвам от Генуа и не искам да споменавам конкретни случаи, но идвам от а, града, в който се срина моста Моранди, и съответно се поставя много сериозния въпрос, свързан с безопасността на инфраструктурата. започването на някакъв проект, който може да гарантира по-добър контрол на качеството на инфраструктурата е важен въпрос. Случилото си в Генуа ни показва, че темата наистина е много важна. Благодаря ви за всички въпроси, госпожо Булт разполагате, извинете, зададени бяха точно 22 въпроса и разполагате с точно 13 минути. То, което значи 47 секунди на въпрос. Имате думата за да отговорите на всички въпроси. Всички въпроси, които зададохте, са много важни най-вероятно няма да мога да отговоря на всички им подробно. Но първо, след като се върнете от латната си отпуска, ще ви предоставим обзор на фактите, всичко постигнато, всичко, което още, досете по които все още се работи и какво може да бъде постигнато през следващият мандат на комисията. А сега ще се опитам да отговоря някои от много конкретните въпроси, които ми бяха зададени. Смятам, че добре се писват в цялостният обзор. Първо, за помрежите ТНТ бих искала да ви припомня, че Току-що приключихме процедурата за заявяване на интерес за участие в мрежата ТНТ през есента ще започнем консултациите и въз основа тези консултации през 2020 година ще имаме конкретни предложения за разширяване на настоящата мрежа на ТНТ. Но да ще отбележа, че вторичната мрежа е в правомощите на държавите членки, така че нека да е, се съсредоточим върху мрежата ТНТ и частта и която е в правомощи на Европейската комисия. Възоснова на всички предложения, които бяха направени и възоснова на обявените критерии, ще изготвим списъка за бъдещите проекти за съфинансиране. Проекта Лион Торино споменахте някои други мащабни проекти, които може би са нужни, а може би не. Разбира се, решението си остава в ръцете на държавите членки. Държавите членки предлагат тези проекти, ако те ги предложат и ако наистина са убедени, че тези проекти са нужни, ние, разбира се, проверяваме отново тези проекти въз основа на съвмест на общите критерии и отговаряме и дали те отговарят на изказаните нужди на държавите членки. Наскоро чухме речта на мис председателят на Италия, който заяви, че подкрепя проекта Лион Торино, но все още очаквам официалното писмено потвърждение, което ще ни позволи да продължим с този проект. Много въпроси бяха зададени за относно ефикасността и декарбонизацията на европейския транспорт. Най-откровено ще ви кажа, всички не познавате данните. 1000 милиарда евро годишно са негативните последици от транспорта в Европа. Предоставяме ви доклад, доклад който показва кой колко допринася за тази сума във всяка държава членка и всеки вид транспорт. И въз основа на тези данни продължавам да съм твърдо убедена, че трябва да насърчим финансово отраслите, които са най, в най-голяма степен декарбонизирани, т.е. вътрешните водни пътища и морския транспорт. 60% от замърсяването идва от сухоземният път, от който пък 60% идват от личните автомобили. Така че да, трябва да насърчаваме и железопътният превоз на пътници, но железопътните мрежи трябва да бъдат разработени. Ние от Европейската комисия не можем да изградим тази, тази инфраструктура и да предоставяме услугите. Така че опитваме се да, да стимулираме чрез съфинансиране през последните години, което е едно от основните ми постижения, успяхме да стимулираме 240 милиарда евро инвестиции в европейския транспорт за последните 4 години и половина. Можем да постигнем и повече, но за целта ни трябват проекти. Инвеститорите се интересуват от тези проекти, защото имаме много ясен график, който предоставя прозрачност, предвидимост и високо равнище на ангажираност. Но пак казвам, имаме нужда от качествени проекти. И ако ме питате къде трябва да инвестираме в мултимодалността, за да гарантираме, че се използва отново съществуващата вече инфраструктура, да се, да се гарантират центрове, за които позволяват прехвърлянето на превоза от, към а, альтернативните видове транспорт, да дадем възможност за лесно прехвърляне на товарите и да гарантираме, че по-голямата част от товарите на дълги разстояния минават по железопътните или вътрешните водни пътища или морския транспорт и само и че по сухопътните пътища продължава се движат само на номинално равнище товари. Но операторите ни казват, че все още тези опции не са достатъчно надежни, че те предпочитат варианта, който им позволява да гарантира, че ще изпълнят поетите си ангажименти за предоставяне на услуга. Така че гледаме много сериозно на разработването на пътната мрежа, но все още има сериозно забавяне, така че помогнете ни на място да успеем конкретно да да приложим четвъртия железопътен пакет, за да можем да намерим решения, които от една страна да подобряват ефикасността на транспортните мрежи, от друга страна да намаляват замърсяването. До 2300 година искаме целият Европейски съюз да е свързан с класическите железопътни линии, т.е. от 180 до 280 км в час. Но продължаваме да насърчаваме високоскоростни влакове там, където има най-много голям брой пътници, като Евростар, например. Знаете, че наскоро Евростар увеличи услугите си, сега предлага връзка между Брюксел и Амстердам. Аз лично искам да има такива връзки между всички столици и между а, всички големи градове в Европа. За разстояние до 500-600 км това е напълно достатъчно, но никой не се осмелява да инвестира в тези проекти. Има обаче а, подобрение и с непрестанен натиск и с финансово стимулиране можем да постигнем тези резултати, така че помогнете ни. Комисията е готова, комисията тук не е пречката в, в този случай. Затова и тези големи проекти трябва да бъдат осъществени. Без тях няма как да свържем достатъчно добре Европейския съюз. Защо непрестанно се увеличава трафика и защо се увеличава замърсяването? Защото вътрешният пазар започна да функционира. Защото хората търгуват помежду си все повече усещаме облагите от вътрешния пазар. Съответно се увеличава и трафика в Европейския съюз. Ако обаче не настояваме за декарбонизация, ще продължава да се увеличава замърсяването. Така че трябва да съчетаем тези цели включително и чрез по-добро целенасочване на финансовата подкрепа, за да може тези важни проекти да могат там да преминат през цялата нужна административна процедура за 3 години. Понякога за целта са нужни до 10 години. И освен това, изпълнението на големи инфраструктурни проекти винаги отнема между 7 и 15 години. Много бързо се строи един път, но много по-трудно и по-бавно се строят железопътни е, трасета, тунели и т.н. Ето защо този вид стратегии трябва да бъдат обществени в, в продължение на няколко мандата. И както каза един от вас, поех голяма част от инфраструктурните мащабни проекти от комисаря Калас и се надявам, че моят наследник ще ги наследи от мен, защото имаме нужда от последователност при тези проекти. Друг важен аспект е принципът замърсителят плаща. Отново е политическо решението кой ще плаща? Дали обществото ще плати, природата или замърсителя? Трудни преговори ни предстоят по въпроса не само в комисията МВ, но и в комисията по транспорт и комисията по заедостта. И да, имаме нужда от нови видове транспорт. Както вече сте забелязали, вече въведохме хоризонтални приоритети. Имаме 6 такива хоризонтални приоритета. Замърсяването и декарбонизацията, цифровизацията, иновации, насочване към хората, т.е. мобилността трябва да бъде насочена преди всичко към гражданите, световно е, лидерство и инвестиции. И всичко това има за цел постигане на трите ни основни цели, а именно намаляване и продоляване на външните негативни фактори, т.е. да постигнем нулеви емисии, подобряване на ефикасността и подобряване на свързаността в рамките на Европейския съюз и свързаността на Европейския съюз с останалата част от света. Новите модели в областта на транспорта ще бъдат цифрови. И в това отношение искам да отговоря с няколко думи за случилото се с много негативната лобистка дейност по отношение на схемата с търговия с емисии, които бяха много негативни, много несправедливи, по никакъв начин не описаха реално как не искаме да приложим схемата. И в крайна сметка съвета не спря прилагането на акта с изпъл... изпълнение като в крайна сметка се стигна до отнасяне на въпроса до съда. Но ние се надяваме да успеем да запазим CITS в вида, в който беше предвиден. Решението с Wi-Fi е гарантиране на по-добра сигурност и предотвръждаване на проблемите, свързани с факта, че човека не винаги може да реагира достатъчно бързо при дадени обстоятелства. И тук не говорим, говорим за чип, който може много бързо да ви даде нужните сведения какво се случва около вас, докато шофирате. Надяваме се промишлеността да възприеме нашия подход и да продължи да го прилага. Надяваме се натиска на пазара да се засили, а междувременно ще продължим да работим на равнището на, об, на общността и ще се опитваме да постигнем нещо пред... подобрение. Но тук няма никаква конкуренция с 5G. Е, Надявам се не накрая да стане ясно това на всички и да постигнем е, това, към което всички се стремим. Друга тема, която със сигурност ще обсъждате много за бъдеще е мобилността като услуга. Чрез а, настояването на всички видове транс, транспорта, чрез четвърти железопътен пакет, ако пакетът за мобилност бъде прият, ако се насърчаваме движението по водните пътища, ще сме гарантирали наличието на основите за всички цифрови решения. Ще могат да се качват и свалят приложения, ще можем да въведем интегрирани услуги, както в логистичните услуги, така и при превоза на пътници. И всичко това са теми, които със сигурност ще може да обсъдите по-подробно. Но ви моля много внимателно да разгледате друга тема, с която ще се занимавате и в контекста на политиката на конкуренция, като например злоупотребите с технологиите, като например с блоковите вериги. Много е лесно по този начин да се стигне до монопол на някои доставчици на услуги, защото винаги имаме нужда от отворени софтуери, отворени платформи, отворени модели, за да гарантираме нужната конкуренция, лоялна конкуренция. И Карима ми показва, че, ми, е по времето ви, така че ще се върна с, към вас с писмени отговори на много, многото ви въпроси, особено по отношение на проектата за мобилност. Според мен проектът за мобилност е добре подготвен, далеч не е съвършен и аз не съм напълно удовлетворена от него. Има още поле за развитие, поле за подобрение. съвет е готов да започне преговори в момента, в който парламента успее да постигне общите позиции. Смятам, че можем да постигнем резултати, ако има нужното желание от страна на двата законодателни отговора. И най-накрая бих искала да благодаря на Карима за отличният начин, по който ръководеше на тази парламентарна комисия за смелото решение отново да стане председател. Според мен тя ще допринесе много за завършване на работата по най-сложните досиета, ще подобри работата с комисията и с държавите членки и разчитам на всички отлични координатори, които са се избрали отделните политически групи. От вас зависи да намерите общ път напред. За мен беше чест да работя заедно с вас, европейските граждани и другите заинтересовани страни на европейско равнище и съм убедена, че къде, където и да се срещнем отново ще продължаваме да работим заедно. Благодаря ви, желая ви всичко най-хубаво. Благодаря, госпожо Виолето. Бушема, вие, но вие, вие говорите така все едно, че сме приключили работа. Да, през септември ще има много преговори и ние сме готови да преговаряме отново. Благодаря на госпожа Виолета Буч. Не си тръгвайте, тъй като преминаваме към следващата точка от дневния ред – може би една от най-важните точки. Ако ще излизате, излизайте тикичко. Преминаваме към точка четвърта. Ако ще излизате, моля, насторете го тихичко. Точка 4 от дневния ред. Много ви моля, съветниците на социалистите, Ако искате да си говорите, моля, говорете си навънка. Виктор. Приказките навънка. Продължаваме с точка четвърта от дневния ред, която е от огромно значение за нашата комисия става дума за бюджета 2020 на Европейския съюз. Всички части. Бюджета за 2020 година е бюджета за от последната година на МФР и ще бъде последния проект бюджет, който се подготвя от комисията Юнкер. И сега давам думата на, на нашия докладчик, господин Даниел Фройд. След това ще дам докладчик името на съдокладчиците и след това графика. Господин Даниел Фройд, имате думата. Well, we've heard it today. Уважаеми колеги, 25% от парниковите газове се дължат на транспорта. Днес го чухме отново. Виждаме емисии, които намаляват естествено във всички сектори, но в момента в транспорта емисиите са с 30% по-високи, отколкото през 9090 година. Т.е. нуждаем се от много повече усилия за намаляване на емисиите. Всички държави членки са подписали Парижското споразумение и до 2050 година ние е, сме се ангажирали с целта е, климатично неутрална економика в Европа. Така че става дума за една голяма е, и сериозна задача. Как ще постигнем именно климатично неутрален транспорт до 2050 година? Е, ние всички сме единодушни е, по отношение на целта, но е, въпросът е как точно ще постигнем до тази цел и трябва да започнем, не бива да се бавим. Инфраструктурните проекти, строителството на, на съответната инфраструктура, както чухме днес, тя може да продължи и с години, е нещо, което трябва да се решава още днес. Парижкото споразумение ни задължава да поемем тези задачи по отношение на транспорта, но бюджета за 2020 година като че ли не се съобразява с, ре... с реалността. Той е твърде далеч от реалното състояние и изискванията. Дали става дума за нещо, което така да се каже по навик е разработено или трябва е, да спрем с е, действията за е, по-чиста околна среда, за по-чист транспорт. Е, е, чухме за 25% е, парникови газове, за, знаем за CO2 и така нататък. Така че трябва да продължим с проектите. Проектите от очевидно ще се сблъскват с пречки. Ще е, трябва и държавите членки е, да е, продължат с усилията. 1,5 милиарда годишно не са достатъчно средства. Това означава, че ще има тесни места многократно през годината. Очевидно и в Германия има такива проблеми с бюджетния дефицит или дефицита на бюджетни средства за транспорта и за различни проекти. Има ги и в другите страни. Трябва да имаме предвид InvestEU по отношение на финансирането на транспортните проекти. Инвестио всъщност не съответства на амбициозните цели, които декларираме и за които сме се задължили да постигнем. Така че ще ни трябва е, стабилизиране най-малкото на финансовите средства за транспортния сектор. Нещо, по което ние всички сме говорили и сме се съгласили. Ще почерта и още нещо. Когато става дума за транспортните инвестиции, от една страна ЖП транспорт, от друга страна е, мобилност, е, е, альтернативни видове транспорт, инфраструктура. Е, е, една голяма част от инвестициите в пътната инфраструктура всъщност се отнасят до пешеходците, до подлези, надлези и така нататък. Естествено, това е нещо, което трябва на всяка цена да се запази. И InvestEU е нещо, за което трябва да говорим. Това е един процес, който трябва да продължи. По отношение на просрочността, комисията постигна вече напредък. Гражданите бързо се е, информират е, за е, това, което предстои, получават достъп до оценките на въздействие, но естествено по отношение на съответните инфраструктурни проекти трябва да има още по-голяма прозрачност. За регионалния фонд за развитие мога да кажа, че има немалко средства, които се използват за инфраструктурни средства и тук трябва да внимаваме само за да създадем солидни бариери по отношение на корупцията. Госпожа Тела има думата. Господин Маринеско днес, за съжаление, не е тук. Госпожа Тела. Скъпи колеги, Проекто бюджета за 2020 предвижда 8 милиона за задължения, 3 милиона плащания. Това е едно солидно намаление в сравнение с предходните години. Господин Маринеско ще внесе два вида изменения. Е, едното изменение по отношение на пилотните инфраструктурни проекти е, в е, мобилно 6 и тук именно се предвиждат съкръщения. Необходимо е увеличаване на сумите и за въздухоплаването от е, от 3 67,9 е, до е, една значително по-висока сума, която предвижда нашия докладчик. До септември ще се подготвят измененията. Благодаря ви. Благодаря. Не знам защо съвета е предложил съкръщения за някои области. Като докладчик на социалистите, моите предложения са следните. Бюджета трябва да бъде на а, равнището, на което, което предложихме. Има огромни а, разлики за позиции 06, 02, 04 има огромни а, разлики. Става дума за Европейската агенция за транспорта. Също така виждам доста големи разминавания в областта на въздухоплаването. Бюджетът, подготвен от комисията, разбира се, не е идеален, но но съвета е предложил допълнителни съкръщения. Не, не можем да го приемеме. Благодаря, госпожо Грапини. Господин Бузадия. Muchas gracias. Yo hablaré en español, si les parece. Благодаря, ще говоря испански, ако позволите. И една минута ли имам? Добре. Две неща или три, които ми се струват важни. Какви са целите а, климатичните промени. Мисля, че трябва също така да наблегнем на партньорството а, между частния сектор и държавния сектор и също така да имам да наблегнем на политическите проекти, които са ключови. Колкото до пилотните проекти, те трябва наистина трябва да бъдат поддържани, защото те е, дават добавената стойност. И също така за нас туризма е от огромно значение. Е, трябваше да има специална позиция за финансиране на туризма, защото този отрасъл има огромно значение и за климата, и за заетостта, и за економическата, економическото развитие и също така Европейската транспортна агенция, която има нужда от допълнителни ресурси и средства, тъй като играе значителна роля. Благодаря много за вашият отговор. От името на ИДЕ Господин Жиле. Да, благодаря, Карима. Екаре винаги е подкрепила е, е, отговорния и същевременно реалистичен е, бюджет. Винаги сме внимавали, когато става дума за изразходване на средствата. По отношение на повечето бюджетни редове се предвижда намаляване в проекта бюджета. Ще трябва да прегледаме много внимателно цифрите за проекто, в проекто бюджета за нашия сектор, за важните проекти в, по отношение на инфраструктурата. Естествено, е, е, EU Invest е, е важен е, проект и по отношение на една голяма част от проектите, където няма съществен напредък, би трябвало да приемем, може би, някои от предлаганите съкръщения, но при всички положения големите не бива да търпят щети. Благодаря ви. Госпожа Контура има думата. Да, благодаря ви. Транс... Политиката в областта на транспорта е от огромно значение за Европейския съюз. А от транспорта зависят и много други сектори. Е, чрез транспорта се стига до пазара. Е, същевременно свободното движение на хора е едно от големите е, постижения на Европейския съюз, а и движение, свободното движение на товари. Така че важно е не само да изградим най-важните коридори, но и да се съобразяваме с целите по отношение на климата. Е, на е, конференциите е, КОП се обсъдиха тези неща. Ние знаем колко пъти сме подчертавали колко важно е всичко това. Финансовата рамка включва важните инструменти за инвестиции в туризма Важна е, е една политика по отношение на туризма, която да води до добавена стойност. И тук трябва да имаме една, един самостоятелен ред, пилотни проекти, за уреждане на проблемите с круизните пътувания. Така могат да се решат една голяма част от проблемите, включително и от социален характер. За съжаление, комисията всъщност изрично не се е спряла на този въпрос. Добре, и още нещо за нас като евродепутати е важно естествено да можем да се доверяваме на комисията и по отношение на изпълнението и спазването на сроковете при проектите. Госпожа Белбал за една минута. Благодаря, госпожо председател. Искам само да кажа, че съкръщенията на съвета в областта на бюджета са недопустими, неприемливи. И за иновацията, автоматизацията и всичко това са нови цели. И как ще ги постигнем след, след като има съкръщение в бюджета? Така че ние като, като парламент трябва да бъдем абсолютно твърди защото можем наистина да постигнем целите и да осъществиме проектите, които са с добавена стойност, с необходимите средства, защото инак нито мултимодалност, нито а, комбиниран транспорт, нищо няма да е възможно. Така че, колкото до туризма, миналата, миналия мандат поискахме туризма да бъде е, включен като отделна позиция, но виждаме, че държ, държавите членки все още не, не са е, поели никакъв ангажимент за това, така че се надявам по времето на този мандат да постигнем нещо. Да, е, има липса на отговорност, е, госпожа Брандак. Наистина не мога не може да приемеме съкръщения, които съвета е решил така между другото в последния момент. Така че трябва да искаме да се запази бюджета така, как, такъв какъвто беше, но трябва да, да бъдем твърди и отговорни, т.е. да знаеме какви цели искаме да постигнем и да от, отговориме наистина на очакванията, на очакванията на европейските граждани. Говорихме за близост, за сближаване, така че трябва да искаме а, да има а, осъществяване на пилотните проекти. Някой спомена нощните влакове. Това трябва да бъде наш приоритет. Виждаме какво правят австрийците и шведите в тази област. Прекрасни резултати. Така че е, трябва да определиме приоритетите и сега ще задам въпрос на Европейската комисия и на господин Есклапес, който да ни каже. Да, тук съм, но колегата Монтанье ще отговори. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Добре дошли на новите членове. Бих искала да а, се върна към казаното от вас бяхме много предпазливи, подготвяйки бюджет 2020. Комисията се придържаше към първоначалните заложени суми, по-специално, що се отнася до механизма за свързване на Европа. Този, тази програма беше доста е, по е, Още от самото на начало, начало бяхме предвидли да има е, достатъчно средства в края на периода. Това беше важно, ако да, е, с тези средства да бъдат е, на лице, защото ако искаме наистина да свършим работа, така че комисията е на ваше разположение, ако имате въпроси. А що се отнася до графика, очакваме пози... консолидираната позиция на парламента в края на октомври и помиреният заседанията за помирение да бъдат през ноември, да имаме 21 дни, за да могат съвета и парламента и комисията да постигнат съгласие. Давам отново думата на докладчика, за да видим е, как, какви, каква, какъв ще бъде вашия подход и този на докладчиците в сянка срока за бюджетните изменения трябва да е 26 юли в 12 часа. Имате дума за последните Um, да, благодаря много за изказванията е, и се надявам, че ще е, можем да спазим този срок. Е, всеки, който желая да обсъди един или друг въпрос с мен, е добре дошъл. Моля, заповядайте, ще поговорим. Благодаря ви, както казах, измененията бюджетните изменения, крайно бюджетни изменения 26 юли, както казах, вероятно ще се обсъди доклада първата седмица след края на лятната вакансия. Господин докладчик, ако сте съгласен, ви предлагам да поканим представител на ЕИБ, за да може наистина да обсъдим заедно с представители на Инвестиционната банка вашият проект. Предлагам ви го, за да може секретарията да се организира и за да видите вие като новодошъл член на парламента какви са приоритетите и целите на ЕИБ. Ако сте съгласен, ще помоля секретарята да включим продължението и в дневния ред. Скъпи колеги, съжалявам, изчерпахме дневния ред. Следващото заседание ще се проведе на 2 септември в 15 часа до 19.30 и на 3 септември от 9 до 12.30 часа и от 15 до 18.30 часа. Ще се възползвам последните думи, минути, които ни оставят, за да ви пожелая прекрасна вакансия. Желая ви добре да си отпочинете. <laughs> устойчиви. Устойчива вакансия и преди всичко вакансия, която да ви позволи да се върнете пълни с енергия и сила, защото ни чака не високоскоростен влак, ами Цяло ракета, за да се справим с всички нови законодателни предложения, да приключим висящите и да започнем процедурата по изслушване на бъдещият комисар по транспорта. Така че приятна вакансия, добре си починете, координаторите особено, Желавам много весели, много приятна вакансия и на секретарията. Председателката благодари любезно и на преводачите. Закривам заседанието.